Искам да премина нататък. Става дума за доклада на Барбара Лохбилер «Борбата с трафика на хора във външните отношения на ЕС». Госпожо Лохбилер, заповядайте. Благодаря, господин председател, госпожо комисар, госпожо Малмстрем, уважаеми колеги, доклада за борбата срещу трафика на хора и включването на тази борба във външните отношения на Европейския съюз е изключително важно. И този доклад е изготвен с участието на множество парламентарни комисии. Докладът е изключително конкретен, изключително целенасочен. Искам да благодаря на всички колеги, които се включиха в неговото изготвяне. Искам да благодаря и на службите на Европейската комисия за предоставената помощ. Трафика на хора всъщност е престъпление, което може да се опише като съвременното робство. Има различни измерения, има хора, които биват ощетявани от свободата си и е, се държат почти като роби в вериги мъже, които години наред е, са принудени да работят изключително тежък физически труд без каквото и да било заплащане. Жени, които се принуждават да проституират а, е, е, и дори това да доведе до тяхната смърт, никой не обръща внимание на страданието им. Има и други видове робства, които не, не са толкова видими. Децата войните, войници принудителната просия. Хората, работещи принудителен труд като домашни помощни, домашници. В всички тези случаи има хора, които са принудени, които са попаднали в ситуация, от която не могат да се измъкнат и се е, експлуатират изключително тежко. Необходимо е да се обърне внимание на всички елементи, свързани с трафика на хора във всички области на европейската политика и трябва да обърнем особено внимание на жертвите. Искаме хората отговорни за тези престъпления, тези ужасяващи престъпления, да бъдат наказани, а жертвите да получат съответната грижа, да получат компенсация, да получат психологическа помощ и подкрепа. Трафика на хора е изключително печеливша дейност. Има огромни печалби в него – огромни печалби и за престъпниците. Принудителният труд в частния отрасъл води до над 150 милиарда щатски долара нелегални печалби годишно. Трябва да обърнем особено внимание в тази връзка и на изпирането на пари в Европейския съюз. Европейските страни и други страни трябва да могат да вземат пред... да се да са длъжни да се отчитат а, за това има ли или не принудителен труд в веригата на производство а, в областта на риболова. А, да кажем, имаме споразумение с Тайланд и в него са включени елементи, свързани с подобните на робство условия на труд труд там. Трябва да се обърне особено внимание на трафика на хора. И всеки, който има какъвто и да било контакт с подобни ситуации, трябва да бъде обучен да ги установява, като граничната полиция, например. И тук сме изготвили множество мерки, които бихме искали да бъдат предприяти. Ще гласуваме по доклада утре. Сега е добър момент за това, тъй като искаме да участваме в преразглеждането на политиката на Европейския съюз за борба срещу трафика на хора. Искам да благодаря на госпожа Василиядост, координатор за доклада. Благодаря. Благодаря. Преминаваме към процедурата на спонтанни изказвания. Имате 10 колеги, които са се записали. Един от вас вече е участвал. Имаме и дълъг списък едноминутни изказвания, така че ще дам думата на един колега от всяка политическа група. Господин Михолаки има думата. Благодаря, госпожо, господин председател, госпожо комисар. Госпожо докладчик, въпросът свързан с е, трафика на хора и въпросът, на който искам да се спра, са следните, а именно търговията с човешки органи. Това очевидно е престъпление. Обикновено е, жертвите са подмамени да посетят е, една чужна държава. Това на практика е вид робство. Опасявам се, че търговията е изключително негативна и много често а, а, изхода е летален за жертвите, когато се извади а, въпросния орган. Това е несъвместима практика с подхода на Европейския съюз към международната политика. И определено това е проблем, свързан с насилие срещу хората. Мисля, че Европол, Интерпол не са достатъчно ангажирани. Това трябва да се промени. Благодаря. Следващия оратор. Господин Сани, благодаря, господин председател. Този доклад подчертава международното измерение, както и вътрешните измерения – на трафика на хора. Много често извършителите са граждани на Европейския съюз и много често жертвите са жени и деца. Това означава, че трябва да ви обърна внимание на жертвите. Това са жени, деца, възрастни хора. Те трябва да бъдат защитени, а извършителите трябва да бъдат наказани. И това трябва да е основната ни цел. Майк. Благодаря, господин председател. Трафика на хора и търговията на практика с човешки същества е, е ужасяваща практика. Обръщам се към вас, е, госпожо комисар. Знаете ли какво се случва? Знаем ли какво се случва с хилядите деца, е, е, за които научаваме, че са по пътя на миграцията? Те някак си просто изчезват парламентарните комисии ние задаваме въпроса дали тези деца не стават жертва на трафика на хора и дали е, те е, всъщност е, не са жертви на такъв трафик и какво се случва с тях. Господин Николашек засегна този въпрос. Не се знае съдбата на тези деца. Трябва много сериозно да подходим по е, този въпрос и подобен проблем. И искаме да получим отговори на тези въпроси. И наистина не можем да си позволим да се увеличава социалния хаос. Е, Миграцията бе наречена криза а, с бежанците в а, пленарната зала. Благодаря, председателю. Всички сме съгласни, че трафикът не е само нарушение на правата на човека, а и съвременното робство. Тази светлина, нека ви припомня, че това ще бъдат запомнени, тези години ще бъдат запомнени като годините, в които ние не успяхме да отговорим на потребностите на а, мигрантите, които търсят безопасност. Тези години обаче ще бъдат запомнени и като години, в които европейците прияха, че мъжете, жените, момчетата, момичетата могат да бъдат третирани като стока. Колеги, трябва да работим, да си сътрудничим, да се координираме, това е изключително важно в борбата срещу трафика. Трябва да има ясен отговор, за да се справим с проблема и жертвите да бъдат третирани като правоносители. Трябва да спрем и пристъпниците на време. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар. Имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчицата Наистина това е една област, която е много близко до е, сърцето му, включително и в предишната ми позиция. Ние подкрепяме е, службата за външна дейност е, в областта борбата с трафик на хора, външните действия на Европейския съюз и ще продължим да гарантираме европейското законодателство да бъде правилно транспонирано в тази област в Европейския съюз. Ще се борим за по-високи норми срещу трафика на хора и двустранно включително чрез е, преговори и чрез международните организации. В рамките на ЕС от 27-те е, държави членки 26 сега са е, докладвали пълно транспониране на съответната директива. Само Германия остава за сега. Те ни информираха относно постигнатото политическо споразумение. Очакваме и скоро информация за транспонирането. И в този случай мога да кажа, че наистина въпрос остава отворен до получаване на комуникацията съответно. Комисията през четвъртото три месечие ще представи точно отчет относно рамката и плана след 2016 година. Съвсем навременно разглеждаме този въпрос. Искам да ви е, кажа, че до месец май приехме първия доклад в комисията за е, отчитане на предъка борбата срещу трафика на хора. Ние пости... очертахме постижения, но и пропуски, които трябва да бъдат попълнени. Така че Европейския съюз изпълнява много, но има и още какво да се желае. Не можем да допускаме хората да бъдат третирани като стока. Трябва да спрем извършваните престъпления преди да стане много късно. Трябва да спрем този трафик винаги и там, където което боли най-много, там където са постъпленията от трафика. Трафика с човешки хора наистина е част от м, плана за миграцията в Европейския съюз, във връзка също така и с човешките права и новия план за действие и рамка за работа, във връзка и с равнопоставеността и а, управомощаването след 2016 година работната програма. И, е, има ясен ангажимент и от държавите членки и комисията за борба срещу трафика на хора и борба срещу тези, които експлуатират, включително и деца. Е, плана е включен във връзка и е, разработен и във връзка с превенция на контрабанда, каналджийство и трафик на хора. Разглежда се също така този въпрос и при изключването на партньорски споразумения с различни държави. Това е част и от диалога за сигурност. В рамките на а, а, диалога за човешки права се отстоява този въпрос с 40 държави в света. Освен това подкрепяме международните усилия в тази област, що се отнася до финансиране на съвместни действия и различни форуми а, във връзка с най-различни форуми. Мога да посоча Азиатския форум наистина ние е, сме насочили усилията си срещу безнаказаността. Е, важно е да има ясна политическа воля по отношение на участието на другите държави, не само Европейския съюз и само тогава гласа на Европейския съюз ще стигне до наистинско въздействие. Ние трябва да работим съвместно, разчитам на Европейския парламент, знае вашия ангажимент по този въпрос, че ще продължим да работим в тази насока. Борбата срещу трафика на хора има изключително важна, макар и кратка история. Необходимо е да консолидираме усилията усилията си в тази насока и доклада е важна стъпка в правилната посока. Благодаря много.